Както виждате на екрана, политиката е много сложна, понеже е, следваме приоритети, които проистичат от Лисабонския договор или работната програма на комисията, или пък инициативи на Европейския парламент, но е ясно при всички положения, че няма да назначаваме повече хора. Какво трябва да направим? Трябва да преназначим, да преместим хора от една главна дирекция в друга. Това разбира се кара генералните дирекции е, да се справят през сериозни трудности както оперативни, така и по отношение на политиките. понеже са ни необходими политики, е, трябва да разполагаме с надежна информация. Тук на екрана можете да видите какво е сегашното положение с личния състав на европейските институции. Виждате, че Европейската комисия е най-големия работодател. А, виждате също и а, скоковете в числеността на личния състав на институциите през последните 11 години. Оттам става ясно и, че нарастването на, на броя на служителите, обаче на комисията, е най-скромно. И така, на тази диаграма виждате разпределението на нашите служители в комисията. Общо за европейските институции Имаме около 40 хиляди работни места, като добавите към тях още 10 хиляди служители на, временни договори. Но като цяло ето това е картината, това, което виждате в момента на екрана. 5500 35 500 служители приблизително общо и ако видите е, подразделението по категории, ще видите, че имаме както щатни, така и временни служители, които са повече от 70%, е, служители на договор 17%, също и местни служители, по-малко от 10%, повече от които работят в е, нашите служби извън Европейския съюз по трети страни. Когато говорим за аналитичния преглед, нещата не се свеждат единствено до служителите. Има аналитичен преглед и на лицата, които предлагат услуги за комисията на базата на различни видове договори или възоснова на схеми за безвъзмезна помощ. Става въпрос за доставчици на информационни и комуникационни технологични услуги, научно-изследователски дейности. И това са още 7500 души в тази категория. Нататък в изложението ми виждате по какъв начин сме трансформирали процеса на аналитичния преглед в комисията. Както знаете, вече бе проведен през 1991 година един аналитичен преглед. Тогава се повдигнаха много резерви по отношение на метода на аналитичен преглед. Защо? Защото работехме с данни, които получавахме от ниските нива, от генералните дирекции. Сега променихме подхода, работим вече с информационните си инструменти работим с информация, която е налична в Главна дирекция човешки ресурси, Главна дирекция бюджет и всъщност Анализа се прави от нас и просто се потвърждава от генералните е, дирекции, така че имаме вече е, една доста прецизна картина. И сме убедени, че е, цифрите, с които ви запознаваме, са надежни. Що се отнася до инвестициите, които сме направили, сме, това, което сме вложили в изготвянето на а, аналитичния преглед, само 55% от работата през последните няколко месеца са отишли в изготвянето на този анализ и това беше една много заслужаваща си инвестиция на усилия. При срещи с някои от вас сме обсъждали не само методиката, но също и категориите на, на аналитичния преглед. Изчислено е, че към оперативно... Кой, трябва да... кой се смята за оперативен служител, кой се смята за доставчик на а, помощни услуги а, и нататък. И ето го а, отговора. Оперативни служители са единствено тези, кои, тези звена, които се занимават с изготвяне на политики, правоприлагане. А, що се отнася до съпътстващите услуги, там работим. Там става въпрос единствено за тези служители, които работят в звена по административна подкрепа и координация. Неутралните неутралните служби са тези, които се борят с измамите, финансите, бюджетния контрол и езиковите услуги. Много строго а, оценяваме и категоризираме длъжностните характеристики на а, служителите си. Ако се вгледаме в административната помощ, а, бюджет, например, генерална дирекция е част от а, тая категория. Та, е, нека да ви попитам в коя от вашите страни Министерството на финансите се смята за помощно ведомство. Едва ли има такава страна. Но а, а, трябва да се има това предвид, че ние така третираме нещата, защото комисарят по бюджета е, играе една от най-важните роли. Също така комуникация, генерална дирекция комуникации също спада в тази категория. А, няма да, едва ли някой ще спори с мен, че говорителите, лицата, които запознават обществеността с политиките на Европейския съюз, са от съществено значение. После Digit, информационни технологии, те играят и много важна регулаторна роля по отношение на електронното управление, обмен на данни и трансгранично сътрудничество. Що се отнася до неутралните звена, тук са онези е, звена, с, с които работите в ясно сътрудничество, като например ОЛАФ, е, службата за вътрешен одит и разбира се езиковите услуги, които са ни необходими за целите на превода. Всичко останало са оперативни звена. И така как изглеждат нещата след последния аналитичен преглед. Ето тук виждате, че след като приложихме тази доста строга категоризация, резултатите показват, че в административни и, координи... и координиращи звена имаме общо 29,5%. Повече от 50% от служителите, дори и при тази строга категоризация, продължават да се считат за оперативни служители. Както виждате сега на екрана, ако извадим от общата бройка служителите, които обслужват други институции, защото те може да работят и за други институции, макар и ние да им плащаме, информационни технологии, служба по издаване публикации това е важно да го вземем преди като съображение, когато а, се опитваме да постигаме а, економия на мащаба. Та, ако ги махнем тези хора, плюс стажантите, обобщената им стойност ще бъде 26,7%. Това показател трябва да се гледа от гледна точка на това каква институция сме ние, какви са езиковите изисквания. Знаете, че над 170 са работните места, са местата, където се работи при нас и също ако вземем предвид някои услуги, ще видим, че те не са много характерни за други административни е, институции, е, като например отговаряме за е, безопасността по пътищата, ядрената безопасност и други, други много конкретни специфични функции, които изпълняваме по ИСПА, например, в ИСПА. И така, какво правим с резултатите от последния аналитичен преглед? Как следва да ги тълкуваме? преди всичко ползваме тази информация, за да а, намалим страничните разходи на базата на вътрешните ни норми. А, те са те да не надвишават бюджета за странични услуги, да не надвишават 12%. Правим всичко възможно да откликнем на тия критерии и да намалим тия разходи максимално. Все повече и повече а, нарочни проверки правим, специални проверки, като например по заявка трябваше да насочим усилия, аналитични усилия към положението в Гърция и в тази връзка успяхме да постигнем доста по-малко повишение на числеността на персонала, само 3%. В момента сме в процес на редица реорганизации, имаме нови портфели, е, дори е, на някои комисари, главни дирекции, като клима, нови такива и други. Успяхме да намалим разходите им за съпътстващи услуги е, доста значително, тъй като има споделяне на ресурси между отделни дирекции. Естествено, работим внимаваме много по всяка заявка за а, повишаване на числеността а, на персонал. Много предпазливо подхожда. Какви са плановете за бъдеще? Много важна задача имаме пред себе си да учредим Европейската служба за външна дейност. Имаме нови споразумения за заплащането, за управление човешките ресурси, сигурността, логистиката, информационните технологии. Отново трябва да осигурим економия на мащаба и, и трябва да помогнем на Кати Аштън да изпълни ангажимента си, а именно а, това да се постигне 10% по-висока ефективност при учредяването на новата служба или, или економия от еф, ефективност. Но дейностите не се е, ограничават до тези области а, и се сблъскваме с редица пречки, понеже постоянно възникват нови изисквания, нови приоритети, а, които трябва да, отговаряме чрез преразпределение на служителите. Най-добре ще постигнем целите си чрез по-добро сътрудничество с други агенции, в това число институции като парламента, като съвета. Аз виждам доста сериозен ентусиазъм, както от страна на парламента, така и от страна на комисията. Малко по-резервирано отношението на държавите членки, но това е нещо съвсем естествено. Естествено, необходимо е по-добро, по-добро съгласуване на работата ни. Е, само за информация ще кажа, че е, трябва да разпределим 50 е, служители за, в комисията за достъп до документи. 50% също за работа с документи 60% работят по някакъв начин а, с вашите документи и изготвят а, отговори на въпросите, които вие а, изпращате до нас. Така че е много важно за а, бъдеще не само да се търси економия от по-висока ефективност, не само да се намаляват разходите за помощни услуги, но а, трябва да запавим конкурентните предимства на служителите на комисията административния и експертния им капацитет. Това а, ни трябва в европейските институции, ако а, възнамеряваме да отговорим на очакванията на нашите граждани. Благодарим на господин комисаря за доклада. Дебата започва веднага. Господин Кресло има думата. Днес е голям ден, почти като Коледа и Велик ден заедно, защото за първи път парламентът се занимава с аналитичен преглед на персонала. Не сме правили това от 2007 насам. Така че ние искахме да има такъв преглед ежегодно. Миналата година парламентът беше против този преглед. За това в момента искрено ви благодаря, че въпреки всичко сте направили този аналитичен преглед. Много интересно е да имаме поглед върху нашата администрация и то в подробности. Мисля, че е чудесно, че използвате съвременни управленски методи. За нас е добре че днес се занимаваме с този въпрос за първи път и се надявам, че няма да е последен, тъй като въпросът е наистина много важен. И смятам, че ще продължим да правим такива аналитични прегледи навсякъде. Ще направим нужното на всички да правят такива прегледи. Имам един въпрос. Тези лица, които са на договори, дали може и тях да включите следващия път? Казвате, че в комисията увеличението на персонала е доста скромно, но ако погледнем всички лица, които работят по договор, много изненадващо е да се види колко бавно се а, вод, стига до изводите от а, тези аналитични прегледи. При 50% странични разходи Както вие казахте, има намаление в тях, но 50% от разходите са за дейността, като остават 50% за страничните разходи. Ако това беше едно предприятие, то би фалирало при такова съотношение. И още един въпрос, нещо, което казахте накрая – какво искаме да покажем чрез този аналитичен преглед? Вие споменахте и е, генералните дирекции. Всъщност искаме да видим вътре в е, Европейската комисия колко е, звена са били създадени, колко нови генерални дирекции и защо каква е промяната спрямо 2004 година. Това, което виждам, че от 2004 насам комисията се смалява по размер, а има все повече управленски работни места. Комисията съответно има някакви свои вътрешни норми и база за сравнение. В момента имаме обаче 100 директори, а искахме те да бъдат 84. Тоест имаме повече генерални дирекции, отколкото ни се иска. Как ще се справим с този въпрос и как ще се преборим с нарастващия обем на администрацията? Да не стане така, че да имаме много вождове, а да няма никакви индианци. Относно службата за външни отношения, никой не може да а, работи със служба, състояща се само от няколко души. Ако погледнем, например, историята на мексиканската армия, можем да намерим известен паралел. Така че, какви са предложенията? Трябва да бъде съотношението едно към едно на вождовете индианците, поне и да внимаваме да не е, бъде нарушено в неблагоприятна посока. Благодаря ви. Нека да чуем още няколко въпроса преди отговорите. Господин Сондегър. Благодаря. Благодаря, господин комисар, за това, което ни представихте. Беше много интересно. В дневния ред, който аз имам, има две подточки, а именно да разгледаме е, персонала и след това етичния кодекс за членовете на комисията. А доколкото знам, а, доколкото разбирам, вие не говорихте за етичния кодекс. Може би е моя грешката, не съм слушал внимателно но моето впечатление е, че вие не говорихте по втората подточка в тази точка от дневния ни ред. След малко ще стане това. Благодаря ви. Of Conduct, wo ich dachte, die kommen jetzt noch. Okay. Ähm, ja, erstmal herzlichen Dank für die, ähm, für die най-напред искам да благодаря за представянето на комисария. Аз съм нов в тази комисия и не съм участвал в разглеждане на такива въпроси до сега. Като цяло, идеите и начина по който се гледа на вътрешната организация на комисията е интересен, защото ако говорите с външни хора, например, те са с друго виждане – И реално хората много се изненадват им се каже, че администрацията на градове като Кьолн или Мюнхен има сходен брой на персонала. Външни хора много се изненадват. Относно страничните разходи, вие казахте, че генерална дирекция бюджет се смята за дирекция финансирана с страничните разходи, а това е работа, която е част от политиката. Обикновенно тя е вътрешна агенция за всяка администрация. Това са хората, които подкрепят дейността. Ако обаче съотношението вътрешни и спомагателни, странични е 50 към 50, би могло това да е проблем. Ако разгледаме цифрата изолирано сама по себе си, как ще дефинирате това, което наричаме а, странични разходи? Дали това не води до някакви неприятни последствия за комисията при нейните комуникации? А не е възможно просто да сменим името на този вид разход и по този начин да се реши проблема. Може би комуникация би улеснила нещата. Господин Стейс, аз горещо приветствам извършването на такива прегледи и съобщаването им, за да знаем на къде вървят нещата. Хубаво е да се знае поне най-общо какъв е обема на персонала. Хубаво е да знаем, че сме назначили голям брой хора през последните няколко години и всъщност комисията печели точка в матча по тенис между парламента и комисията. Но нека да не бъдем лицемерни, да гледаме нещата директно в очите. Относно етичния кодекс, предполагам, че ще се върнете малко по-късно на този въпрос. Няма сега да питам за него, но имам друг въпрос. Мисля, че след като всички знаем, че за гражданската инициатива, да, започната е такава инициатива, която носи 50 000 подписа и нейното желание е да се разгледат комисарите и бившите комисари и да се проследи как протича тяхната кариера, в смисъл, че след като престанат да бъдат комисари, намират добри работни места в частния сектор. Надявам се да можете да излезете с нещо по този въпрос до средата на месеца, но искам да чуя как бихте реагирали на тези 50 000 подписа. Благодаря, господин председател. Най-напред искам да благодаря на госпожа Греслер, защото нейна беше идеята и инициативата да се осъществи този дебат във вашата комисия и мисля, че има постоянен интерес и положителен натиск върху нас, които дават резултат, защото ние реално много внимаваме какви цифри ще изнесем пред вас. Затова сме толкова добросъвестни при изчисляването на страничните разходи. Наистина смятам, че при изготвянето на тази нова методология сме развили е, ноу-хау и, както спомена и госпожа Грейслер, смятаме, че това би било полезно не само за нас, а и за други институции. Ако те желаят, ще го споделим с тях. Евентуално може да се използва за подобни анализи и в другите институции. Относно работещите по договор, може би е въпрос по-скоро на термините, които използваме, защото аз съм включил такива лица в диаграмата тук и реално имаме 6000 такива лица. Когато споменах другата цифра 7500, имах предвид хората, които нямат договор, трудов договор с комисията, а работят много честно, често в комисията по временни договори или пък с, а, на базата на безвъзвездни помощи, примерно научно-изследователска работа и услуги, които се предоставят на комисията. Но искам изрично да подчертая, че ние не прикриваме тези цифри. Това не са служители на постоянна работа в комисията, но предлагат услуги за функционирането на комисията. Защо тези служители на договор са много важни? Когато споменах страничните разходи, трябва да добавя също, че успяхме да намалим броя на служителите от 19 на 15% тези, които са а, на постоянна работа. Т.е. повече работа се възлага на външни изпълнители. Става въпрос за повтарящи се задачи, за много чисто административни задачи. Използваме а, външно наети лица, просто защото с тях ни излиза по-ефтино и те са на по-гъвкав договор. Това е едно от предизвикателствата, които трябваше да приемем поради бюджетни и други ограничения. Използваме външно наети лица в тази категория все повече. Какво ще стане в бъдеще? Мога да ви обещая, че комисията и аз лично ще направим всичко възможно да разгледаме отново тези странични разходи, защото е съвсем ясно, че трябва да се използва повече автоматизация, повече информационни технологии – също така ще ни бъде много полезно, ако работим по-тясно с Европейския парламент, особено с обсъжда... при обсъждането на нови финансов регламент и други финансови актове, за да видим как да упростим работата помежду си и финансовите регламенти да бъдат направени така, че да се упражнява строг контрол, обаче да не се изисква толкова голям обем административна работа, която в някои случаи поглъща много големи ресурси и в комисията, и в Европейския парламент, а и в самите държави членки. Това е един от елементите, който бива често критикуван. Не само в държавите членки, даже и в трети страни, където предлагаме помощ за развитие, е така. Относно управленските длъжности, в момента цифрата е 100 какво всъщност се е случило? Ние сме в един процес на оталожване, така да го нарека, след влизането на новата комисия в длъжността се създават нови генерални дирекции, т.е. сега сме в един преходен временен етап. И да, разбирам, че бройката е 100, но мога да ви убедя, че когато колеги е, от комисари идват с нас да обсъждаме бъдещата структура и бъдещи длъжности. Ние се държим много стриктно и строго в е, е комисията и тези назначени 100 души всъщност е, са назначени след едни доста трудни преговори. Ние просто в момента коригираме и нагаждаме размера или портфолиото, така да кажа, на генералните дирекции към комисарите, които отговарят за тях. На господин Зондегарен на въпроса и по-късно ще отговоря на господин Стайс относно етичния кодекс на комисарите. Имам кратка презентация, но искам да ви уверя, че много внимателно се слушам в гласа на парламента и на гражданите и току-що бях информиран от една гражданска инициатива, която е започнала и ще я проучи много внимателно. Относно коментара на господин Гайер за оценката на задачата и елемента на комуникация, смятам, че имате право, че понякога сме прекалено строги към себе си. Може би за това се касае. Но искаме да бъдем много прецизни, много стриктни и същевременно се налага да разглеждаме задачите на генералните дирекции, на някои звена в процес на еволюция на тяхното развитие, защото ние получаваме все повече и повече политически задачи, разполагаме със същия брой хора, което означава, че трябва хора от извършващи странични дейности да преминат на работа в основните дейности. Така че отново трябва да помислим внимателно каква е точната дефиниция, на страничните разходи, на административните разходи? Каква е разликата между тези, които са на предната линия и другите, които са в тила? Мога да ви уверя, че в бъдеще няма да прилагаме никакви трикове и ще бъдете максимално информирани много добре съзнаваме под какъв сериозен надзор сме и при смяната на а, позицията на хора от едни звена в други. А, ще ви излагаме и логиката, която е в основата на това преместване. А за целите на комуникацията ще правим всичко възможно, ще се стремим да намалим страничните разходи за напред, възможно най-много. Благодаря ви, господин председател. Благодаря. Преди да продължа към втората част от представенето, госпожа Греслер поиска отново думата. Искам само да ви припомня, че по време на прегледа и в резултат на административната реформа на комисията бе постигната децентрализация – Имаме бюджет, администрация, преводи, различни са тези дирекции, но има и отдели, които всъщност водят до дублиране. И ние помолихме за този доклад от прегледа, за да помислим как можем да опростим работата. Това съвсем не означава, че искаме да търсим поводи да обясним решенията. Просто искахме да проследим какво се случва. Има увеличаване на щата. Дали бихте могли да ни поясните малко по-подробно? какво става с а, децентрализацията и централизацията и стъкновенията по този въпрос в комисията, тъй като ние сме комисията по бюджетен контрол, за нас е важно да проследяваме как се прилага европейското право в държавите членки и е важно комисията да може да упражнява по-строг контрол. Според мен, този въпрос е пренебрегнат. Има, ако имаме само няколко души, които следят за прилагането на европейското право в държавите членки, а, можете ли да все пак да ни поясните наистина колко души се занимават с това, защото това има отражение върху нашата работа тук? Заповядайте, казва председател и след това ще преминем към втората част на вашето изложение. Благодаря ви. Вие сте съвършенно права, госпожо. Решението за децентрализацията бе взето и то бе съвсем правилно. Генералните дирекции се нуждаеха от известна автономност, да са по-маневрени, по-ефективни и този процес бе важен и към този момент това бе едно правилно управленско решение. Освен това обаче според мен при децентрализацията махалото отиде от едната крайност в другата. Това е видно в няколко посоки. Например, ако вземем информационните технологии в комисията, там генералните дирекции реших да бъде внедрена една система по поръчка. След това се сблъскахме с следната ситуация. Системите не винаги бяха съпоставими, а това е свързано с въпроса за корпоративното управление на всички процеси в информационната сфера. Необходима е съгласуваност, да знаем какво правим въобще в този сектор на информационните технологии, какво изискваме от доставчиците на такива услуги, дали вече не притежаваме нещо сходно в някои от дирекциите. Трябваше да бъдат проучени всички възможности да се подложат на преглед исканите от дирекциите е, програмни продукти. И това всъщност върши. Вече е установена каква трябва да бъде новата структура на управление на информационните технологии. IBM ще се найеме с това, плюс една друга група. И ще потърсим възможности за а, рационализиране на работа. Имаме а, различни отдели и звена за човешките ресурси на различни нива. Що се отнася до прилагането на европейското право, съгласен съм, че никога не можем да направим максимума. В някои страни се справят по-добре, отколкото в други. Обеден съм обаче, ако направим едно сравнение на а, нашите служители, които работят по прилагането на европейското право, ще направи усилия да ви предоставя по-точни данни. Благодаря, господин председател. С ваше разрешение ще премина към втора точка от дневния ред, а именно а, кодекса за поведение на членовете на комисията. Знае, че той представлява особен интерес за вашата комисия. Допълнителни разходи са предвидени в бюджета за 2011 предвид необходимостта да посрещнем своите политически задължения и този кодекс трябва да бъде актуализиран преди изтичането на годината. Искам да ви уверя, че това наистина ще стане и бих искал да ви уведомя, че вече е започнала а, работа в момента, в който беше подписано рамковото споразумение между комисията и парламента за специалните ни отношения. Защо изчаквахме? Всички знаете, че разговорите, преговорите по това споразумение бяха доста осложнени, всички институции бяха доста ентусиазирани а, за тези преговори. Затова ние искахме най-напред да приключим с рамковото споразумение. То е на лице, бе подписано и едва след това ние започнахме работа по този кодекс за поведението. Не мога да бъда съвършенно конкретен, тъй като работата все още не е приключила. Има предложения за усъвършенстване на кодекса миналия петък постъпиха последните предложения, така че се работи по този кодекс. Той ще бъде обсъжден в е, колегията и съм убеден, че много скоро след е, тези обсъждания той ще бъде внесен в Европейския парламент. За да бъда по-конкретен, ще ви запозная с основните насоки. Искаме да усъвършенстваме кодекса, да внесем по-голяма яснота по въпросите, които са от интерес за Европейския парламент, тъй като са изключително строги правните разпоредби, ние трябва да се съобразяваме с договорите, комисията трябва да е необходима, трябва да избягва във всички случаи конфликта на интереси, и да изпълнява своите задължения въз основа на своята преценка и почтенно. Стремеже да бъдат отразени в кодекса най-често задаваните въпроси. Кои са те? Те са най-често свързани с политическата дейност на комисарите. Как е организирана тя? Как могат да бъдат преразгледани декларациите, които те подписват за интересите? Какво да се направи, ако има конфликт на интереси? Как да се регламентира дейността на комисарите след като изтече техния мандат? И как да внесем по-голяма яснота за представителните разходи? Работим в много тясно сътрудничество с председателя, с службите на комисията, за да намерим най-доброто решение, което би било приемливо и за парламента и би получило одобрението на колегията на 18 ноември, когато тя се събере на заседание. Що се отнася до политическите дейност на комисарите, има съвършена яснота. Комисарите участват активно в изборите. Те ползват неплатен отпуск е, по време на предизборната кампания председателя на комисията ще информира председателя на парламента за това кой ще поеме отговорностите на съответния комисар, докато той е в платен отпуск. при участие в национални избори. Зная, че има призиви за удължаване на срока, през който комисарите трябва да изпратят уведомление за евентуално участие в политическа дейност. Обсъждаме този въпрос, търсим решение – освен това, бихме искали да е съвършено ясно, че комисарите не могат да се занимават с лобизъм, застъпничество и да провеждат делови срещи с клиенти, служители и които отговарят за сфери, част от техния портфел. Тоест, ще има много ясни ограничителни мерки за контактите, за връзките, които могат да поддържат комисарите с бивши свои колеги или служители. Един друг въпрос, който често бива задаван, е свързана с декларирането на интересите на комисарите. Имаше много остра критика отправена по отношение на а, това, че тези декларации не се актуализират. Те трябва редовно да бъдат актуализирани. Бих казал, че трябва да бъдат по-прозрачни, по-читаеми и да включват актуална информация, която би представлявала конфликт на интерес поради участие в компании или притежание на акции в тях. А обхвата също се простира и до съпрузите и роднините. Това според мен ще гарантира по-голяма прозрачност по отношение дейността на комисарите. Друг често задавам въпроса. Да речем, че вие сте комисар и възникне конфликт на интереси. Ясно казвам, че въпросното досие ще бъде преразпределено на друг комисар в комисията и ще бъде изпратено незабавно уведомление. уведомление. По отношение на мисиите в чужбина, тук ние ясно казваме, че се прилагат същите правила, както по отношение на другите комисари и се съблюдават същите правила за разпореждане с бюджетните средства. Има отправени критики по отношение на служителите на кабинета на ком- комисарите. Много внимателно сме проверили каква е практиката. Ще включим нова разпоредба, която гласи, че именно съпрузите, партньори не могат да бъдат част от кабинета на комисар и три последни точки, които са свързани с връчването на подаръци. Особено в дипломацията често се връчват подаръци. Тук ще доизясним правилата, според които комисарите не могат приемат подаръци на стойност над 150 евро, но те не могат и да откажат да приемат такъв подарък. Ако те приемат такъв подарък, той се предава на комисията. Що се отнася до представителните разходи, ние искаме също така да поясним, че там могат да възникнат конфликти на интереси и ако възникне такъв конфликт на интерес, трябва да бъдат отказани подобни услуги. Ако ми позволите сега на последно място да се спра на Комисията по етика. Обеден съм, че знаете, че до сега тази комисия работи на адхок принцип. На временен принцип бихме искали да усъвършенстваме нейната работа, бихме искали да разширим състава и, и освен това обмисляме възможността за въвеждане на допълнителни елементи. Като следния. Ако тази комисия стигне до заключението, че някой комисар или бивш комисар е за определена позиция, то би било в интерес на парламента да са наясно как комисията е стигнала до това заключение, какви са били констатациите, какви са били обосновките. Ако има отрицателни констата, констатации и комисаря не може да вземе този пост, който се предлага, тези констатации трябва да бъдат публично обявени, за да има пълна прозрачност дейността на етичната комисия. Наред с това, Бихме искали етичната комисия да изготвя редовни доклади веднъж на 5 години, които да бъдат представени по средата на мандата на комисията. Това ще е доклад за спазване на етичните принципи, за възникването на конфликти на интереси и какви полки са били извлечени в, за бъдещата работа на комисарите. Господин председател, в заключение ще кажа, че бих искал да помоля вашата комисия за снисходителност, тъй като не мога да бъда по-конкретен. Все пак работата продължава и на 18 ноември ще бъдат проведени официалните обсъждания и тогава Европейският парламент ще бъде осведомен. Сега ще приключа с едно последно изречение. Много работа полагаме по кодекса за поведение и не би било никак зле този кодекс да бъде един вид отправна точка за междуинституционалния подход по справянето ни с въпроса за прозрачността. Надявам се, че в бъдеще ще продължат обсъжданията в тази посока. Много благодаря. Благодаря господин Макакис. Благодаря ви. Това бе едно много интересно изложение. Говорим за етична комисия сега. И аз редовно съм докладвал по този въпрос е, и бих искал да се върна на въпроса за декларациите на интереси. Ако прочетете доклада на независимите експерти, ще видите, че има пропуски или празнини. И ние евродепутатите си мислим, съгласни сме, че личните финансови интереси трябва да бъдат изваждани наяве за нас, но смятаме, че също трябва да става и в комисията. Трябва да получаваме годишна сводка, да се регистрират тия интереси. Това до сега не е било така за комисията. вие се опитвате да въведете регулярно в този процес, което е добре. Има пет комисари, които а, подават декларации и това не е достатъчно. Бихме искали да се а, засили този процес и да обхване и други длъжности в комисията, за които конфликта на интереси е от а, значение. Бих искал да се включи в това. Е, относно етичния кодекс или кодекс за поведението, а, такъв трябва да бъде приложим за всички институции. Господин, както с господин Ван Ромпой, всъщност се учреди е една нова институция и е, финансирането и до сега не е, е стан, не е уредено с максимална прозрачност, също въжи и за, за ведомството на госпожа Аштън. Та, мисля, че може да има един общ етичен кодекс за всички институции. Ние си сме говорили много по този въпрос в парламента, но има още какво да се свърши. Е, добре е за тази цел да се проведат съвместни разисквания между всички институции. Да бих искал да чуя вашите възгледи по този въпрос. Господин Зондак, господин Еренхаузен има думата. Благодаря. Що се отнася до прозрачността, която засегнахте, прозрачност на решенията на етичната комисия, е, има процес на номиниране ако един бивш комисар поеме ново работно място, той трябва да, информи, да информира комисията за това. Може ли по-конкретно да кажете какво точно имате преди в тая връзка? Искам да знам доколко в този процес, който ще изисква одобрение от страна на новата комисия, ще се осигури максимална прозрачност и публичност. Дали не може повече информация да се публикува в интернет? Експерт от комисията помоли да се повтори първата част на въпроса. Е така. Когато се обявяват новите длъжности на бивши комисари, те трябва да обявяват новите си работни места на а, следващата комисия, но а, трябва да осигурим максимална прозрачност за това. Говорихме за етичната комисия и повече прозрачност в нея, но в този процес на одобряване на, нова, на заемането на нови работни места от страна на комисарите също трябва да се осигури максимално прозрачност. И просто исках да се уверя, че и вие така виждате нещата. Госпожа Греслер има думата. Благодаря. Много ме радва това, което чух. на думи, поне устно, да видим в писмен вид как ще изглеждат нещата, когато се предложат. Ние не искаме някаква затворена тайна служба да се занимава с следенето на тия въпроси. Не това сме се разбирали. Що се отнася до неправителствените организации, мисля, че има 200 000 подписа вече събрани, така че общественият интерес е определено огромен. И не бива да разочароваме този интерес. Финансовите декларации на комисарите. Какво да ви кажа? На базата на тия декларации те изглеждат като бедни като църковни мишки. Това е Нещо не е наред. Нали, няма смисъл да се хвърлят лъжи, в крайна сметка нищо не се постига. Не, не се притеснявам това да го кажа публично. Та имам, имам определени съмнения по това въпрос. Ако продължат а, така да се е, провеждат нещата с публичността, мисля, че някъде грешите. Защо италианския външен министр също получава пари от комисията? Той е бил комисар преди това. Ако сте евродепутат и работите на друго място, не ви трябва плащането, преходното плащане плащането за преходен период към по-нататъчна заедост. Аз не виждам, защото комисията трябва да финансира хора, които си имат друга работа. Аз знам, че това няма да ви повиши акциите сред колегите, вашите колеги, но според нас е важно този етичен кодекс да бъде максимално строг и стабилен. Иначе се крие един много голям а, капан. А, евродепутатите имат мандат, но нямат служба, нямат длъжност. Изглежда така, че се опитвате да облегчите комисията, като наложите същите правила и върху парламента, но нещата стоят друго яче тук. Няма как е, двете институции да следват едно и също правило. Господин Стас. Исках е, да поговоря само за разликата е, между щатните служители и изборните должности. Естествено, че има а, такава разлика. Аз се радвам на това, което чухме от страна на представителя на комисията. Но да, това са нещата за сега са само на думи. Аз искам да видя какъв документ ще изготвите, за да проверим доколко той се движи в правилна посока. Трябва да определено да се внесат промени в процеси, които не се движат както трябва. А, а, ние не сме най-любимата комисия в парламента, а, но така стоят нещата. И за това си има причина. Сега, искам да посоча, че за да помогнем на комисията да подобри съществуващите правила, етичен кодекс, трябва да сме интелектуално честни и да кажем, че нещата не са толкова прости. Казахте, че църковни мишки, аз на немски този термин не го знам – ви казахте, че ако прочете човек финансовите декларации, имуществените декларации на комисарите, те изглеждат бедни като църковни мишки. Ами и тук, като се вгледат в имотните декларации на някои от колегите, ще видите, че и те е, някакси така изглеждат. А всъщност на практика не стои, не стои така. Оказва се, че и в нашето ведомство си имаме няколко църковни мишки докладчика Всъщност по разликата между, политически, между изборните длъжности и щатните служители, функционерите. Е, да, има такава разлика, но и при нас е, нещата търпят корекции и подобрения. Знаеме, че е много труден процес, но трябва смело да сграбчим купривата и да се преборим с проблема, заедно с комисията. Да, естествено, двете институции трябва да се разглеждат отделно, но това не означава, че не трябва да свършим работата по отношение и на двете. Съгласен съм, че първо трябва да си подредим нашата си къща, но определено има разлика между а, изборните длъжности и а, щатните служители. А, но и в двата случая а, трябва да се подобри етичния кодекс. А, искам само една междинна забележка да отправя. Ваш служител ни каза преди изборите а, колко голямо значение отдава господин Барозо на тия неща, поне аз така разбрах нещата. Естествено, човек като преследва такива цели няма как да бъде много масово популярен, защото преследваме прозрачност и яснота на правилата, но ви уверявам, че нашата комисия е ваш съюзник, защото ние искаме да постигнем една почтена Европа с почтени институции, независимо дали става въпрос за щатни служители или назначения, или изборни длъжности. Трябва да можем да покажем на хората, че разглеждаме критиката, която търпим и това може да стане само чрез по-голяма яснота. Що се отнася до преходните плащания, плащанията за преходен период към нова заетост, мисля, че е важно един служител да има един период, да се радва на един период на охлаждане, така че заплатата на един комисар – Да, трябва да прераства в това междинно плащане преди да пристъпи към, преди да бъде нет на ново работно място, защото това крие и определени рискове. Естествено, не може безкрайно да се а, плащат тия суми. Не можем да финансираме хора, които са във вечна вакансия. Mm. Да, не. В, в момента така са уредени нещата. Това са допълнителни плащания след изтичане на мандата. Последен коментар от моя страна и след това давам думата на представителя на комисията. След това ще дам думата на комисаря. Сега, а, определено в борбата с е, всеки конфликт на интереси. Ние сме ваш е, съюзник, когато комисията обаче е, възприема нови функции или се преразпределят функциите. Как възнамерявате да гарантирате независимостта на комисаря от страната му по происход, тази, която го е предложила? Аз съм задал задавал въпроси в парламента, именно във връзка с такъв казус, с такава намеса от страна на комисар. След това, как ще се назначават частните изпълнители на услуги към комисията с правилата същите ли ще бъдат, както при назначаването на щатни служители? Благодаря, господин председател. Ще се опитам да отговоря на въпросите в ръда, по който те бяха повдигани. Най-напред, господин Хаджи Маркакис, да, прави сте, че трябва да подобрим работата на етичната комисия и смятам също определено да се подобри прозрачността и взаимоотношенията на бившите комисари с обществеността, сегашните комисари европейските институции, да бъде по-ясно, по-прозрачно как етичната комисия е стигнала до положително или отрицателно решение. Би било добре също обществеността да знае на каква база е направено съответното предложение за положителна или отрицателна оценка и колко задълбочен анализ е извършен. Именно това е, което се опитваме да постигнем и смятам, че такова ще е едно от предложенията, които ще се внесат. Съгласен съм с всички евродепутати, които повдигнаха въпроса за декларацията за интереси. Всички ние е, сме подавали такава декларация преди да поемем длъжността комисар и въпросът е дали се включва цялата информация. Там сега ние искаме в тази декларация да се включат и съпрузите или партньорите, защото до сега не са включени. Също така мисля, че е нужно да стане още по-ясно къде може да се намери подобна информация, защото тя съществува, но не е лесно да се намери. Т.е. трябва да има някаква единна връзка, която препраща към тази информация. Смятам също, че ежегодна актуализация е нещо, което ще добави яснота, защото интересите на и състоянието материалното на комисарите се променят непрекъснато и е хубаво да има една ясна декларация и е очевидно, че трябва тя да, тази информация да се включи в финансовата им декларация. Що се отнася до кодекса за поведение, ние естествено разбирахме, разбираме, както каза и госпожа Греслер, че няма да е никак лесно да се намери единно решение и конфекция за всички институции – но а, по повод на кодекса за поведение ние горещо приветстваме провеждане на дебат. Нещо подобно се опитвам да направя и във връзка с нашия регистр за прозрачност. Говоря с а, представители от Европейския парламент и получих първи положителни реакции от страна на съвета, че той е готов да се присъедини към нас в обсъждането на прозрачността и представянето на интересите на различни лобисти и така нататък. Това е един пример, иллюстрация как ние се стремим заедно всички институции да се справяме с въпроса за прозрачността. Естествено, когато процесът започне, ще можем на междуинституционално ниво да го обсъждаме и когато го представим на обществеността, смятам, че заключенията ще бъдат много положителни и определено ще имаме общо обсъждане. Господин Еренхаузер относно бивши комисари, как можем да постигнем по-голяма прозрачност и какво прави етичната комисия в тая връзка. Това беше една от причините да повдигна този въпрос. В момента практиката е такава. Когато един бивш комисар кандидатства за работа или му се предложи нова работа, той е длъжен да уведоми комисията за вида на работата и какви ще са отговорностите. И след това вече, ако комисаря няма да е министър, примерно, или на някаква друга държавна длъжност, тогава ние изпращаме към етичната комисия този въпрос и комисията преценява какво е естеството на работата, какви задължения ще изпълнява този бивш комисар, какви отговорности ще има и описват какво е трябвало да върши по времето, когато е бил комисар. Ако има потенциален конфликт на интереси, една съвсем ясна информация идва от етичната комисия и отива до бивш, този бивш комисар, е, с което се препоръчва да не заеме тази длъжност. Такъв беше случая с господин Магриви и той не пое работа в банка. Аз лично съм е, защитник на формулиране на констатации и даване на мотиви в е, е, становището на етичната комисия, за да може всеки да види, че анализът е бил задълбочен и да види как точно тази етична комисия е стигнала до съответното си решение. Що се отнася до устния въпрос за независимостта на комисарите, тук виждам три аспекта, три етапа. Първо, преди да поемем съответната длъжност, даваме декларация за интереси и минаваме през целия процес на аналитична оценка. Всеки комисар. След това втория етап е по време на изпълнението на длъжността комисар. Това е публична длъжност. Естествено трябва да избягваме конфликт на интереси, но нещата не спират до тук, а остават валидни и след изтичане на мандата, когато комисария, бившия комисар евентуално си търси работа. Ние имаме задължение да се държим с достоинство, с добросъвестност до края на живота си защото винаги е възможно Европейския съд да излезе с едно решение, че дадено лице, бивш комисар, е нарушило кодекса за поведение на комисарите. Т.е. винаги е необходимо всички комисари да са наясно с тези правила и те да, бъдат, да станат общо известни. Мисля, че това е една добра основа за начало на нашия дебат. Надявам се, че тези е, обобщени е, насоки, които ви представих тук, ще залегнат в окончателния продукт на комисията. Кодекса за поведение. Всяка подкрепа за неговото изготвяне е, е добре дошла, защото да, може би няма да пожене популярност този, който предложи въпросния кодекс, но пък ще бъде хубаво да имаме подкрепата на вашия комитет за контрол върху бюджета, за изготвянето на кодекса на поведение. Господин Гайер, и два въпроса от вас и от господин председателя съответно за въпроса за временните плащания до назначаване на бивш комисар на следваща работа. Извинете ме, ако звуча прекалено юридически, но все пак сме в Европейския съюз. Аз се намирам в Европейския парламент и трябва да бъда прецизен. Ако погледнем въпроса за заплатите и за междинните а, плащания, тези два вида плащания се регулират от един и същи член в договора за Европейската общност и са обсъдени и въжат и за председателя на парламента, за председателя на Европейския съд и за комисарите. Какво се опитваме ние да направим в момента? Да работим в а, границите на това поле, което ни е позволено да правим някакви промени и ние го правим като изготвяме кодекса за поведение. Стремим се да намерим начин да предотвратим бъдещо неправомерно поведение на а, комисарите. Същевременно разбирам, че тези междинни плащания, временни плащания са един предмет на силен интерес и от медиите, и от обществеността. И разбирам, че трябва задълбочено да вникнем в него, но все пак нещата в крайна сметка са в ръцете на съвета. Ние, разбира се, ще обсъждаме въпроса, ще го проучваме, но такава е ситуацията в момента какво трябва да се направи за документи, какви документи да изготвим. Както аз виждам нещата в момента, ние ще усъвременим текста на кодекса за поведение. Това ще е единия документ. И ако промените, които описах пред вас, бъдат прияти и от моите колеги, след това ще трябва да актуализираме и решението за етичната комисия. Това ще е втория документ т.е. два актуализирани документа, ако желаем да въведем новите правила в сферата на кодекса за поведение. Как да предотвратим влиянието на държавите членки върху комисарите? Как да гарантираме независимостта на комисарите от техните държави? Много би помогнало, ако всеки спазва договора за Европейската общност, защото там пише, че комисарите трябва да са абсолютно независими, не могат да приемат съвети, нито пък да търсят съвети от никакви организации, нито пък от правителството си. И всеки от комисарите трябва да спазва тази разпоредба. В договора също ще намерите и задължения за комисарите да не се, на държавите членки, извинете, да не се опитват да влияят върху работата на комисарите. Затова и беше въведена тържествената клетва, която всички ние полагаме в Люксембург, където казваме, че няма да търсим указания или инструкции от никаква организация или правителство. Това е нещо, което заслужава да се спазва и съблюдава, защото иначе рискуваме да затрудним нещата, когато боравим с трудни проблеми за държавата, от която произхождаме. Но за това се полага и тържествена клетва не само от, държав... от е, комисарите, но и от държавите членки. И последен въпрос за частния кабинет на комисарите. До момента имаме съвсем ясни правила относно състава на кабинета на всеки комисар от гледна точка на неговия размер. Колко членове на кабинета може да има един комисар и тези членове трябва да и произхождат от най-малко три различни националности, т.е. не може кабинет да се състои от представители само на една нация. Т.е. трябва да има разнообразие от гледна точка на националността това гарантира, че ще има добра европейска атмосфера в съответния кабинет и че са добре отразени европейските интереси също в рамките на такъв кабинет. По-нататък има и съвсем ясни правила за това колко от личния кабинет на комисаря могат да бъдат лица наети на постоянен трудов договор с комисията и колко на външен договор. Това, което правим в момента, правим максимално ясно, че ако има някакво намерение да бъде назначен член от тесния семейен кръг или партньор в кабинета на даден комисар, това вече няма да е възможно. Това се изключва по силата на новото предложение за кодекса за поведение. Просто трябва да е ясно, че такава възможност повече няма да съществува. Благодаря, господин председател. Благодаря ви много, господин Шефчович, за вашето изложение, за това, че отговорихте на въпросите. Ще приключим тук с тази точка. Минаваме към шеста точка. На вас ви пожелавам всичко хубаво. Passiamo al punto 6, la relazione speciale della Corte dei Conti. И сега към шеста точка от дневния ред. Това е специалния доклад 4 наклоне на черта 2010 на Европейската сметна палата, модел и управление на схемите за мобилност на програмата Леонардо да Винчи. Водят ли те до ефективни резултата? Искам да дам думата сега на господин Патричело, който е докладчик. Благодаря, господин председател, че ми давате думата. Благодаря на координатора госпожа Греслер, която ми даде възможност да се взема с тази тема. През март 2000 година съвета в Лисабон определи задачите на Европейския съюз и реч до 2010 година Европейския съюз трябва да се получи, превърне в най-динамичната економика в света. Отдаде се дължимото внимание на образованието за постигане на тази цел. След вземането на решението в Лисабон, Копенхагенския процес, който започна след решение министрите на образованието, предвижда доброволно сътрудничество в образователната сфера, като целта е да се насърчава прозрачността, взаимното доверие и взаимно признаване на дипломите. Това полага основите за подобряване на мобилността в рамките на Европа. след Лисабон и Копенхаген, целта бе образованието и подготовката и мерките за тях да се превърнат в част от програмата за учене през цели, целия живот, която получи свой тласък през 2006 година от комисията и която предвижда сътрудничество и мобилност в тази важна за Европейския съюз сфера. Програмата за учене през целия живот има подпрограма. Това е програмата Леонардо да Винчи, чиято цел е да се прилагат мерките за професионално обучение. Програмата Да Винчи е най-вече е, на, залага на мобилността и с други думи, организациите, които осигуряват образователни програми, да могат да изпращат е, хора за обучение на разменни начала в Европа, за да придобиват те допълнителни умения и знания. Както знаете, тази програма попада в отговорността на Европейската комисия, която отговаря за контрола и прилагането и в сътрудничество с националните власти на държавите членки. С огромно внимание се запознах с доклада на господин Левисън. Виждам, че той е тук и от името на Сметната палата той е написал констатации, свързани с прилагането на програмата и доколко тя отговаря на предвиденост от комисията и доколко е постигнала ефективни резултати. Анализът на господин Левисън ни предоставя много подробно информация за прилагането на програмата. Има и някои констатации, които бих искал да споделя с вас констатациите на Сметната палата за мен са приемливи. Съгласен съм и с изводите относно а, разработването и прилагането на програмата. Тъй като има няколко проблема, които могат да бъдат решени от комисията на ранен етап – като например мерки за подобряване на работата по програмите, постигане на заложените цели. Трябва със съжаление да споменем, че комисията все още не е в състояние да предостави измерими анализи на резултатите, тъй като има недостатъци в системата за отчитане. Всъщност, даден е ход, но не е приключило внедряването на цялостна система за измерване на постигнания тия ефект от програмата Леонарди. От началото на програмата са изминали три години и комисията все още не е в състояние да прецени доколко са били постигнати заложените в нея резултати. Оценката, схемите за оценка на кандидатстващите от различните държави членки. Може да се каже, че има прозрачност, организацията е добра и се съблюдават намеренията на комисията, но тук също има пропуски и слабости. Кандидатите са били одобрявани преди да постъпи е, ясно описание на е, целевите резултати. Има и някои участници, които споменават възникването на проблеми по намирането на партньори в други държави. Много са причините за това, като например липса на езикови умения и културни различия. Следователно, би било разумно комисията да осведомява парламента за постигнатия напредък а, по създаването на механизъм, който би могъл да отстрани някои от проблемите а, по намиране на партньори на кандидатстващите за финансиране по тази програма. Освен това, може да бъде усъвършенствана и програмата за оказване на подкрепа чрез информационни технологии. А също така, добре би било да се осъществява по-добро наблюдение на програмите за да могат гражданите на Европейския съюз да се възползват от програмите съобразно първоначално заложените цели. Благодаря. Преди да дам думата на колегите, бих искал да попитам комисията, някой от тях желая ли да вземе думата, а също така да предложа възможност и на Сметната палата. Комисията има думата. Благодаря, господин председател. Комисията приветства доклада на Сметната палата. Този доклад е подготвен възоснова на отличното сътрудничество. Положителните констатации и изводи в доклада по управлението и контрола на програмата – са отразени в доклада на Сметната палата. Там също така се казва, че програмата би могла да работи ефективно. Одита включва 2007-2008 година, т.е. първите две години от изпълнението на програмата. До голяма степен това обяснява и констатациите на Сметната палата – през първите две години по изпълнението на програмата не всички управленски системи работеха. Естествено, бе трудно да се измери въздействието на първите проекти, които са финансирани по програмата, тъй като ефекта може да бъде усетен едва няколко години по-късно. Комисията отговори на някои от въпросите, съдържащи се в доклада на Сметната палата. Именно поради това сме склонни да приемем по-голяма част от отправените препоръки. Вече са предприяти мерки за прилагане на повечето от тези препоръки, било частично или цялостно. Една от слабостите, отбелязана в доклада, е свързана с показателите, които не са били прияти в началото на програмата, едва три години след като тя е започнала. Така че няма официална договореност от самото начало за това какви да бъдат тези показатели. Три години по-късно такова споразумение все още няма. Вярно е, че този въпрос предвижда една доста тежка процедура. Много са целите, задачите по програмата и определенето на показатели за всичките цели възоснова на правната основа, имаме предвид около 60 на показател, наистина е много трудно. И а, тук можем да направим конкретни изводи за едните години. Следващата година ще получим а, първата партида данни от нашата база данни. Няма да изчакваме тези данни, за да разработим количествените измерители по програмата бяхме в състояние да кажем колко души са участвали в нея, какви средства са били разпределени и ангажиране. Има повече данни за мобилността между държавите членки. С тази информация успяхме да се здобием сравнително бързо. Не е нужно да изчакваме до година. Имаме и процедура за обратна връзка от участниците в програмата. Това позволява да бъде направен един количествен анализ на участниците. Информацията се оказа особено полезна и мога лично да кажа, че това спомогна много да организираме програмата по-нататък и да отчетем въздействието върху участниците. От самото начало разполагахме с доста информация в това отношение. Сблъскахме се с някои проблеми, с една от препоръките. Имам предвид а, ролята на агенциите в страните домакини, а, които трябва да организират приема на участниците по програмата. определени органи трябваше да отговарят за това и възоснова на процедурата за обратна връзка получихме информация и в това отношение. Смятаме, че придаваме твърде голямо значение на отговорностите на националните власти и затова не сме съгласни напълно с препоръката. Има и още една препоръка – а именно търсенето на партньори в други държави членки. Имахме база данни за търсене на партньори, но си дадохме сметка, че тъй като не можем да гарантираме качеството на базата данни, използването на базата данни може да се окаже по-вредно, отколкото полезно и затова а, отменихме тази процедура. Това съвсем не означава, че не търсим нови възможности. В момента проучваме въз... други възможности за намиране на партньори по програмата, тъй като си даваме ясна сметка, че това е един от факторите, който ще предопредели успеха на цялата програма. Благодаря за вниманието. Ще се радвам да отговоря на въпроси. Благодаря, господин съм Сметната палата. Заповядайте. Благодаря, господин председателю. Благодаря ви, е, дами и господа евродепутати от е, Комисията по бюджетен контрол за това, че гледате този така важен доклад в рамките на днесния си ред е, днес. Искам да благодаря господин Патричело за работния документ, е, който е внесъл. Няма какво много да добавя по този въпрос защото мисля, че е, е доста всеобхватен. Бих искал също да да, получа, е, да благодаря за милите думи на господин Петричел. Много са окоръжаващи. Благодаря и на комисията, която също се изказа положително за нашето сътрудничество. Аз мога да потвърдя само, че действително се радваме на чудесно сътрудничество което е явно от е, всичките случаи, в които комисията приема препоръките и приветства дори е, доклада ни е, в много отношения. Имаше няколко коментара, които си струва да кажа няколко думи днес. Първо обаче искам да кажа, е, че Отбелязах, че на 19 октомври комисията изпрати документ за прегледа на бюджета на Европейския съюз и забелязах е, някои интересни е, изречения. Интересни за този доклад, е, по-специално член 4, алинея 20 напълно сме съгласни с тази разпоредба. Съгласен съм и с заключенията. Бъдещите бюджети трябва да се съсредоточават върху постигането на същинско въздействие, постигането на цели. Та, именно това сме имали предвид, когато казваме когато залагаме цели, като например повишаване на прозрачността, чудесно би било по-интелигентно да се подхожда към постигането на тия цели. И това е написано и в доклада. Например, 48 член, 48 48 член, да Къде се става въпрос за по-реалистични и навременно но изпълними цели. Не стояха така нещата по време на предходния, по време на изпълнението на Леонардо, да, на 17 юни беше предложена тази формулировка. Също други моменти, с които сме съгласни, подобряване на информационната система и т.н. Определено можем да предвидим едно по-светло бъдеще за програмата Леонардо да Винчи. да, благодаря ви за добрите думи, но е още по-добре, когато доклада на Сметната палата води до конкретни резултати. Благодаря. Господин Петричало, имате ли да кажете нещо? Ами, ако няма а, други коментари, преминаваме нататък към следващата точка от дневния ред. А именно, съвместната делегация с Комисията по бюджети на посещение в Харватия. Изготвили сме окончателния доклад по това така важно посещение в Харватия. Важен е доклад, именно защото Харватия е в процес на присъединяване към Европейския съюз, така че трябва да се отчете положението по някои доста деликатни въпроси. Няма да обобщавам доклада, който е чудесно разписан и резюмето е в материалите ви, в приложение към материала по тази точка. Чухме вчера, че има нужда от изменения в този доклад, че трябва да отчетем усилията на Харватия в борбата с корупцията и организираната престъпност. Видяхме, че колегата Горен от бюджетната комисия беше на същото мнение. Господин Дойч обаче, е, чието предложение бе първото, май не е тук сега. А, ще помоля координаторите на политическите групи да разпространят е, това предложение по електронна почта и да видим дали можем да включим такъв текст в доклада. Ня... Някой иска ли да вземе думата? Господин Гай, Дрес, господин Дреслар? Само едно пояснение. Има ли процедура, по която да по която подхождаме към този а, доклад. Специалистите и демократите в а, тая комисия, които бяха членове на делегацията, някои от тях казаха, че не са съгласни с отправените точки, предпоставките за този доклад. Аз съм съгласен с това, което каза колегата Гойч. Смятаме, че проекта засяга някои от съществуващите проблеми, очите се напредеха на Харватия, но не е достатъчно, не е изцяло. Как ще подходим? Да предложим а, альтернативни формулировки или трябва да поискаме допълнение? Какво правим? Госпожа Греслер. Прочетох препоръките, които бяха пратени по електронната почта. специалистите по външна политика казват, че ако нещата се формулират благоприятно, това променя цялото положение в действителност. Аз съм запознат и с доклада от 2009 година. Имаме проблем с Харватия. Обикновено Онези депутати, които а, посещават мястото, се споразумяват, той се разпраща, внасят се изменения, а, докато не се съгласят всички. Сега, това, което мога да кажа е, че влака ще тръгне с или без доклада. Но мисля, че сме длъжни да подобрим е, качеството на доклада. Е, трябва да се съсредоточим върху ресурсите за подпомагане на присъединяването. Е, това е ролята на страната. Тя е изиграла роля. Но това становище, което сега излагам, не, е, не съвпада с съмнението на Комисията по външна политика или специалистите по външна политика. По принцип ние сме съгласни с сегашния вариант. Аз съм съгласен с госпожа Греслер. Аз участвах в делегацията. И мисля, че доклада е съвсем надежден. Сега това да се подчертават допълнително въпроси като независимостта на съдебната власт, надзорните органи е, и надзорните органи в борбата с корупцията по-добре да напишем повече, отколкото по-малко. Ще се съгласи, ще се съглася, но а, трябва да вземем предвид и предложението на господин Гай. А, да ползваме правилото, което да е следвано до сега. Изпращаме го, ако хората го одобрят, го, го приемаме, а, така е по-добре, отколкото а, да продължаваме да подмятаме някакви неща само. И така, Нека сега а, да излезем в 10 минутна почивка, защото в 5 часа трябва да проведем едно важно гласуване. Моля да се върнете по местата си в 17 часа.